гласуване. Моля ви. Госпожа Жаминес. Много благодаря, госпожо председател. Искам да използвам, че всички сме тук, за да напомня, че днес е деня, Европейския ден на жертвите на тероризма. Това всъщност е 11 март датата, на която се случиха страшните атентати в Мадрид, Аточа. Тероризмът се изразява в това убийство, за да се все страх. Всички можем да станем жертва на този тероризъм или на този страх. Благодаря. Thank you for that important point. Благодаря, благодаря. Това наистина беше важно. Имате процедурен въпрос ли? Да, госпожо, извинявайте. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да се позова на а, правилника а, относно а, расистско изявление на един от депутатите в този парламент, който а, определи ромската общност като утайката на обществото и то в едно телевизионно предаване с милиони е, зрители аудитория. За това, съгласно правилника, госпожо е, председател, е, бих призовала да се предприемат мерки срещу господин Буонанно, който направи това изявление.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 Добре, господин Голниш, моля ви, седнете а, и, ме, и слушайте. На последното а, казано от а, госпожа а, Жименес, председателството вече направи своето изявление. Ние нямаме правомощия за всичко, което става извън парламента. Сега, колеги, нека да гласуваме. А, доклада на господин Валенса, общ режим за внос от някои трети страни. Окей. Мистер Голнеш. Господин Голнеш. But I ask you, please... искам да ви помоля да ме изслушате за минутка. Ще помоля службите да говоря а, е, директно с а, е, вас по въпроса, който поставихте за процедурата. Мисля, че аз бях ясна. Моля ви да проявите уважение към пленарна зала. Благодаря ви. I will open the vote. И така, колеги, нека да преминем към гласуването. Поименно гласуване по доклада Валеса. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Доклада на господин Дуда. Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Черна гора. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Следващия доклад, доклад на господин Дуда за тарифите в някои сълскостопански продукти по именно гласуване, начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Следващия доклад, отново на господин Дуда, е за внос на селскостопански продукти с происход от Турция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Следващия доклад на господин Дуда свързан с сълскостопански продукти с происход от Турция. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Доклада на господин Мато. Създаване Генерална комисия по рибарство за Средиземно море. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се докладът на госпожа Регнер за имунитета с вдигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Приминаваме към доклада на Дуда, отново за имунитета, отново сдигане на ръка. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Докладът на Фернандеш Насоки за бюджета за 2016 първо изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение В създигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? От девето изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Мисля, че резултатът беше ясен. Единайсто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Дванайсто изменение. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 13-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16-то по именно гласуване. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 17-то изменение по именно гласуване. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 18-то изменение по именно гласуване. Начало на гласуването.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 Край на гласуването. Отхвърля се 29-то по именно гласуване, начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се 30-то изменение по именно гласуване, начало. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Второ изменение по именно гласуване. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 31 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласува за резолюцията по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на Пирински. Поздравления за докладчика. Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Трето изменение за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Изменение трето. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се пето изменение за? Против? Въздържали се? Приема се шесто изменение за? против, въздържали се, приема се, първо изменение за, против, въздържали се, електронна проверка, изменение 1, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. Кой е за? Against. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осмо изменение за. Clear, but... Мисля, че резултата беше ясен, но ако настоявате, ще направим проверка. Моля, гласувайте по изменение 2. Край на гласуването. По второ изменение, колеги. Отхвърля се. Осмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Девето изменение за? Против? Въздържали се? Приема се. Единайсто изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 59 параграф. Кой е за? 54 извинете. Против? Въздържали се? електронна проверка, параграф 54, начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се по именно гласуване 12-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 13-то изменение по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването по изменение 13. Отхвърля се. 14-то изменение по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Окончателно гласуване за резолюцията по именно гласуване, начало на гласуването. Е, да, малко избързвам, колеги. Край на гласуването. Приема се с огромно мнозинство. Преминаваме към доклада за напредъка на Черна гора за 2014 година. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Осмо изменение. Кой е за?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 Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. Кой е за? Всъщност това отпада, тъй като приехме четвърто изменение. Кой е за трето изменение? Против? Въздържали се? Приема се. Второ изменение за? Против? въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка, второ изменение, начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Резолюцията като цяло. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се? Благодаря ви, колеги. Следващото гласуване е по доклада за напредъка на бивша Югославска република Македония за 2014 година. Първи параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Шесто изменение. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се 7, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, първо изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, осмо изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, осми параграф, кой е за, против, въздържали се, приема се. Девети параграф, кой е за, против, въздържали се, електронна проверка, параграф 9, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Второ изменение. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Трето изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, преамбюл Д, за, против, въздържали се, приема се. За резолюцията, кой е за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви. Преминаваме към следващия доклад е, за напредъка на Сърбия за 2014 година. Второ изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Изменение първо. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Четир... Четвърто изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се трето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Електронна проверка. Трето изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 параграф, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега за резолюцията, кой е за, против, въздържали се, приема се. We now move to the vote on Kosovo. We begin with a... Сега за доклада за Косово, трето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за. Искате проверка по девето изменение, начало на гласуването. Гласувайте електронно девето изменение. Край на гласуването. It is rejected. Отхвърля се. Четвърто изменение. Кой е за? Госпожо председател, вие не дадохте погрешна цифра за последното гласуване, за девето изменение. В моя списък не е отразено, че е оттеглено това изменение. So just to clarify... И така, за да изясним, девето изменение е оттеглено, но след това е било върнато отново, гласувахме го и то беше отхвърлено при гласуването. Сега Изчистихме ли четвърто изменение? Кой е за четвърто изменение? Сдигане на ръка. Кой е против? Въздържали се. Приема се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуване за резолюцията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към доклада на Русати. Второ изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? резолюцията по именно гласуване, начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Следващия доклад е за економическия семестър Господин Готиерес, прието е докладчик. Първи параграф. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение по именно гласуване. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Втори параграф. Кой е за? Против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 Електронна проверка, параграф 24, начало на гласуването. Параграф 24. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. 29 параграф в три части. Първа част по именно гласуване, начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се втора част, също по именно гласуване. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Трета част по именно гласуване, начало на гласуването.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 Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 47 в две части. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. По именно гласуване. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Второ изменение по именно гласуване. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 49 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 50 параграф, две части, първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се втора част, за, против, въздържали се, електронна проверка, втора част на параграф 50, начало на гласуването. Край на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 65 параграф в две части по именно гласуване по първа част. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Втора част по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването, колеги. Отхвърля се. Трето изменение по именно гласуване. Начало.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 по параграф 74, начало на гласуването. Параграф 74, край на гласуването. Приема се. Параграф 75 в три части. Първа част, кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Втора част, за? Против? Въздържали се, електронна проверка, втора част на параграф 75, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се трета част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Четвърто изменение по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 78 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се пето изменение по именно начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Девето изменение по именно гласуване. Начало. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се Н по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Добъл В. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване. Начало. Поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви, колеги. We move to the next, uh... Преминаваме към следващото гласуване на доклада на Гал Печ за Европейския семестър 2015-17, параграф 2 части, първа част. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Втора част. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме резолюцията по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Следващата ни гласуване е борба срещу сексуалното насилие на деца в интернет. 15 член на разделно гласуване. Първата част за против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 16 параграф, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 18 член, първа част. За, против, въздържали се. Приема се втора част. За, против, въздържали се. Приема се. Л от преамбюла за, против, въздържали се. Приема се. М на две части. Първа част. За, против, въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по именно. Моля гласувайте. The vote is now closed. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви.

Драги колеги, моля за тишина в залата, докато напускате. Преминаваме към, към обясненията на Волт. Господин Гониш, разбрах какво искате, макар и това да не е по правилника, ще ви дам думата за процедурен въпрос. Заповядайте. Мадам ла Madame la Présidente, je constate que vous avez donné. Госпожо председател, забелязах, че давате думата за процедурни въпроси. По, по въпроси обаче, които не са по никакъв начин свързани с правилата ни. Не са свързани с дебатите от тази сутрин. това число е един, който, който поставя под въпрос това, което каза един от колегите тук. Е, аз ви казах е, точно на кое правило се позовавам, като поисках е, да говоря по процедурен въпроса. Вие ме подложихте на невероятен разпит. Аз, като идвам в Страсбург, като дойдохме в Страсбург с асистентите ми, бяхме изумени от обвиненията по наш адрес от страна на председателя Шулц по повод френските изборите във Франция. Беше много враждебно настроено изказването. И е, това беше изказване преди, преди дори съответните служби да се произнесат. Това е противно на всякакви, е, всякакви правила и е в нарушение на втори член, втора, а, пети член, втора алинея, 11 точка във връзка с вътрешните е, наследвания. Това е приложението към правилника. Трябваше да ни предупреди, трябваше да ни каже по-рано. Това бе несправедливо, бе дискриминационно и бе невярно. Невярно беше това, че асистентите по някакъв начин са в, нашите асистенти са в разрез с парламентарната практика. Ако погледнете, ако се запознаете накратко с положението, ще видите, че 9, 9 от асистентите в неговата политическа група по същия начин не изпълняват политически функции. До сега не е имало председател на парламента.